Пред... Председателят. Добро утро, госпожи и господа. Заседанието е открито. Моля, заемете местата си. Следват е, като първа точка от дневния ред заключение от заседанието на Европейския съвет 1 2 март 2012 година, изявление на Европейския съвет и на комисията. Тъй като господин Рампой не е тук, е, е, ще трябва да изчакаме господин Фан Рампой.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 Аз също бих могъл да ви кажа нещо по заключенията от заседанието на Европейския съвет, но това ще бъдат е, мои бележки, мой коментар. Но ето, че господин Фон Рампой вече идва. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Добър ден, господин председател. А, господин председател, заседанието вече е открито, имате думата. Господин председател, почитаеми членове, заседанието на Европейския съвет на 1 и 2 март